E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zaj... Damie господа, още малко ще се занимаваме с бюджета. Дневният ред предвижда гласуване по бюджета на господин Сурян и господин Манка за проекта на общия, общия бюджет на Европейския съюз за финансов 2010. Гласуваме по изменение 4. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Параграф 4. Разделно гласуване. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. К5. Кто е за? Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Ще проверим по електронен път. Моля, гласовете. Замикам гласование. Край на гласуването. 320 за, 236 против, 10 въздържали се. Приема се. Тук имаме нужда само от обикновено мнозинство, така че се приема. Изменение едно. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласували? Всички ли са гласували? Край на гласуването. 314 за, 237 против, 20 въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. отхвърли се. Господин Сурян, ще представи устно изменение. Уважаеми колеги, предлага се и изменение 3 и изменение 7, които са идентични, а предлагаме да се гласува в три части. И устното изменение променя втората част, защото в първоначалния текст се визира становище на комисията, но междувременно съветът реши взе решение по този въпрос. Затова ще прочета новото предложение, а именно отбелязва, че Европейският съвет в своите заключения посочва, че Европейския съюз и държавите членки вече са започнали да внасят 2,4 милиарда за периода 2010-2012 година. Обаче подчертава необходимостта от информиране за участието и финансовото участие за 2011-2012 година. Това е устно изменение. Моето предложение е да гласуваме за и по двете части. Има ли някой против устното изменение? Не виждам. Така че можем да включим това изменение и така ще гласуваме в три части по именно гласуване. Гласуване по първата част. част. Всички ли са гласували? Приключвам гласуването. 525 за, 25 против, 11 въздържали се. Приема се. Втора част заедно с устното изменение. Кой е за? Започваме електронното гласуване. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 515 за, 28 против, 17 са въздържалите се. Приема се. Трета част. Гласуването започва. Вали. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 515 за, 29 против, 18 въздържали се. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Daję pod głosowanie całość. Сега гласуваме по целият текст измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 483 за, 48 против, въздържалите са са 32. Приема се. Дами и господа, бих искал да поздравя докладчиците още веднъж. Поздравления и за всички вас, и за парламентарните комисии, които работиха по бюджета. С това приключваме гласуването, свързано с бюджета. Господин Сурин, господин Манка, поздравления. Е, я кожестам с оказии, че... Бих искал да използвам тази възможност да ви пожелая весела коледа и да отправя най-добри пожелания за приятна почивка, която ще предстои. Искам да ви поканя на 12 януари на новогодишен коктейл, за да отбележим началото на новата година и влизането в сила на Лисабонския договор. 12 януари. Всички сте поканени. Още веднъж честита нова година и ви благодаря. Okay, Следващата точка имаме гласуване по резолюцията за правната уредба за достъп до документи в съответствие с Лисабонския договор. Господин Бозутил, заповядайте. Да, благодаря ви, госпожо председател. Има грешка в списка за гласуване на НП. И искам да посоча, на колегите, че трябва да има плюс при разделното гласуване, при двата случая на разделно гласуване, които ще имаме сега. Не виждам защо трябва да бъдем отекчавани с вътрешните работи на НП. Гласуваме за мотив М Разделно гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Н. Разделно гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. целият текст по именно гласуване започва гласуването. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка – гласуване по 5 проекторезолюции за защита на принципа на субсидиарност. Господин Шулц. Благодаря, госпожо председател. Искам да повторя предложението си. Радвам се, госпожо председател, че винаги разбуждам колегите от дрямката. Това ми помага на кръвообращението. И така, на основата на член 107, 177, алинея 4, предлагам да отложим това гласуване и да, до извършване на проверка на допустимостта на резолюцията. Господин Шулц направи предложение. Един оратор за и един против. Кой иска да се изкаже за? Кой иска да се изкаже против? Уважаеми дами и господа, госпожо председател, аргументът е, процедура така овисна някъде. Познаваме доклада Кешман. Ние като парламент тогава правихме резолюция по тек текущо производство и тогава беше обявено, че това е допустимо. Сега, когато говорим за свободата на медиите с Италия, комисарката каза, че парламентът не е компетентен, а пък сега да не подкрепим италианските колеги срещу Берлускони. Не можем да се обявяваме за компетентни според това как ни е изгодно. Това е един аргумент. Втория аргумент – ние компетентни ли сме по въпроса, въпроси свързани с Конвенцията за правата на човека? Напомням, че според новия Лисабонски договор Европейския съюз се присъединява към тази конвенция, след като Римския парламент обсъжда този въпрос, понеже Република Италия е член на конвенцията, то е и напълно легитимно Европейския парламент да обсъжда същите въпроси. Още една минута. Моля ви, последен аргумент. Последен аргумент, госпожо председател. Госпожо председател, ние тук не сме юристи, политици сме. Това е едно съдебно решение, което вълнува милиони хора и днес трябва да гласуваме по него. Благодаря. Сега ще гласуваме по предложението за отлагане. Моля, който е за, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Мисля си, че е по-добре да проверим. Започваме процедурата с електронно гласуване. Всички ли са гласували? The vote is now closed. Гласуването приключи. Предложението е прието. Следваща точка е гласуване за няколко предложения за резолюции по ситуацията в Беларус. Параграф 17, точка 17, мисля си, че имаме устно изменение. Господин Порташевич. Благодаря ви, госпожо председател. Смисълът на това изменение е да се повиши информираността за скорошните случаи на репресии в Беларус. Устното ми изменение има за цел само да посочи отвличането на млад политически активист и искам неговото име да бъде добавено към имената на онези, които са вече в текста. Текста ще бъде след името на Анташкевич искаме да добавим Ян Афнахин, който е бил отвлечен на 6 декември. Тоест аз предлагам да се добави още един човек към списъка на хора, които страдат от тормоз, извършван от властите в Беларус. Председателят, има ли възражение срещу устното изменение? Не. ще гласуваме за изменения текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение едно за. Против. Въздържали се? Приема се. Съвместната резолюция като цяло кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуване по 6 предложения за резолюция. Резолюция за насилието в Демократична република Конго. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2. За? Против? Въздържали се? Също се отхвърля. Изменение 3. За? Против? въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване по параграф 9. Започва електронното гласуване по параграф 9. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Изменение 4, също по именно гласуване, започва гласуване по изменение 4. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Целият текст на резолюцията. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. С което гласуването приключва. Благодаря ви.